Ферейра, прего. Господин Ферейра, моля ви. senhor presidente no debate anterior com o primeiro ministro português Господин председател, първоначално изслушахме председателите на политическите парт, групи и те пренадхвърлиха сериозно времето се. А ние се съобразявахме. Ако се съкръщава времето на спонтанните изказвания, мисля, че не се съобразяваме с правилника. Е, трябва да, това да е за сметка на онези, които са говорили по-дълго. Ние спазвахме времето, регламента от самото начало, но това ни ограничи в процедурата на спонтанни изказвания. Това е в разрез с правилника. Официално протестираме срещу това. Господин Ферейра, на всички политически групи пропорционално беше предоставена възможност да се изкажат. Това е положението. Може да не сте съгласни, но е, чисто математическа е формулата за разпределение между политическите групи. И зависи единствено от положението в залата. И така, компетентните органи на Република Гърция ми предадоха молба за вдигане на парламентарния имунитет на господин Георгиос Кирцос във връзка с наказателно производство пред първоинстанционния съд в Атина. Препращаме тази молба към Комисията по правните въпроси, която е компетентна и продължаваме с гласуването насоки относно рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство. Заповядайте. señor presidente solo quería hacer una aclaración respecto